Bene, possiamo dare inizio. Добър ден. Нека да започнем работа. Ако не се лъжа, постъпило е искане. Искате ли да кажете нещо относно дневния ред? Заповядайте. Господин председател, по член 15 от договор за Европейския съюз се предвижда на всеко заседание на Европейския съвет председателят на Европейския съвет е да изготви доклад пред Европейския парламент. Няколко пъти вече този доклад е представен пред разширения състав на председателския съвет. Защо е, не се представи доклада и пред целия парламент? Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo. Не успяхме да проведем такова заседание в Страсбург, където пленарната зала е наред, така че решихме да използваме тази зала два дни преди съвета Разбирам това, което ни казвате, но тук пленарната зала в Брюксел е затворена. И то за доста време напред, дори през 2013 година, така че ще трябва да използваме тази зала. А сега ще имаме възможност председателя на съвета да ни даде информация относно работата на съвета. Искам от името на председателя Шулц да благодаря на председателя Ван Ромпо и на председателя Барозо. Преди да дам думата на председателя на Европейския съвет, искам да потвърдя още веднъж, че господин Шулц заедно с едно голямо мнозинство от депутатите в парламента казах, че предложението на Ван Ромпой е неприемливо за нас. Надяваме се, че таланта, който проявява господин Ван Ромпой в областта на медиацията, ще доведе в крайна сметка до компромис, за да имаме решаване на проблемите, пред които са изправени гражданите на Европа. Давам думата на господин Ван Ромпой. Заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, Естествено, вече знаете какви са резултатите от Европейския съвет от миналата седмица. Нямаше споразумение, но ме помолиха да се опитам да намеря компромис възоснова на политическата воля, която съществува и е, възоснова на сближаването на позициите. Очакваме да има споразумение в началото на следващата година. Естествено, Многогодишната финансова рамка е дело на съвета и на парламента, но Европейския съвет винаги е бил призоваван да я разглежда, като изпълнява своята роля по силата на член 15 от договора. Там се казва, че той трябва да определя политическата насока и приоритетите на Съюза. Всъщност, никога не сме стигали до консенсус в рамките на една среща и сега не стана това. Основното предизвикателство е да стигнем до единодушие. За да има консенсус, трябва да има отстъпки от страна на всички и да има едно усещане за обща цел, което по някакъв начин да се следва. Една идея е, че всички се борим за общите европейски приоритети, а не само правим отделни сметки за това как всеки да получи максимално много и да даде минималното. Разбирам какви са приоритетите и притесненията на парламента. Вашите докладчици извършиха отлична работа, вашите комисии дадоха своята позиция, вашия председател изказа позицията на парламента на заседанието на Европейския съвет. Ние обсъдихме всички елементи от позицията на парламента преди и по време на съвета. Само, че Позицията на парламента, подобно на тази на комисията и на всяка отделна държава членка, трябва да отчита необходимостта от единодушие. А това единодушие поставя бариери и определя до известна степен евентуалните изходи от целия процес. Става въпрос за бюджет, който е доста умерен. Времената са такива. Между другото, аз имам известен опит. Аз съм бил министър на финансите и общо взето съм човек, който се е справил доста добре в това отношение, въпреки своята репутация. Бюджета трябва да отразява начина по който искаме Съюза да работи за гражданите и за страните в него. Вместо да разглеждаме европейския бюджет като място, в което потъват национални средства, ние трябва да го разглеждаме като място, където може да се спестява чрез економии от мащаба и чрез избягване на дублирането. Европейския съюз работи с 7 годишна финансова рамка. Това е нещо уникално. Особено за такъв малък бюджет. Националните бюджети са около 50% от БВП, този на Съюза е 1%. Съответно, този бюджет е твърде малък, за да имаме антициклична економическа политика, но е много важен за някои страни. Понякога съфинансирането в публичната сфера идва почти изцяло от този бюджет. Някои сектори, като научната дейност, селското стопанство, ползват в голяма степен средства от европейския бюджет. Тоест, той е насочен към структурния економически растеж. Подготовката за тази многогодишна рамка беше по-различна. За първи път държавите членки знаеха, че не могат да участват в лек процес и не могат да очакват реален растеж. Освен това, за първи път имахме 27 пълноправни члена с право на вето. Представете си какво би станало, ако това е на лице в националната процедура за определене на бюджет. Нямаше, освен това, споразумение между големите страни, а имаме и новата роля на парламента на лице. Трябва да има споразумение, колкото и трудно да се постигне то. Ще има нужда от време за него обаче. МФР е нещо като синтез между солидност и солидарност. Много държави членки искат европейския бюджет да се разглежда в контекста на затягането на коланите. Аз не споделям изцяло тази гледна точка, тъй като МФР като цяло е бюджет за инвестиции. Само, че позицията на тези, които говорят за затягането на коланите, не може да бъде пренебрегната. Аз трябва да намеря златната среда, възможността за споразумение. Между другото, публичните разходи в държавите членки се свиха с 1,5% от БВП през 2011 година, след големия растеж, на който станахме свидетели през 2008 и 2009 година. Тогава имахме между 4 до 5% от БВП. Но тези, които твърдят, че разходите на Съюза, така както те са очертани в моето предложение, не отговарят на настоящото положение, трябва да помнят следните неща. На първо място, предложението на комисията от юни 2011 година вече включваше номинално замразяване в рамките на селското стопанство и политиката на сближаване. А на тях се падат 71% от целия бюджет. Моето предложение от 14 и 23 ноември представляваше реално намаление от 2% в сравнение с цялата многогодишна финансова рамка 2007-2013 година. Естествено, това не попречи в моите предложения да има значително увеличаване на средствата за растеж, работни места и конкурентоспособност спрямо предишната финансова рамка. Това беше и стратегията на комисията като цяло и аз я подкрепям. Ако ще търсим възможности за допълнителни спестявания, не трябва да забравяме, че всички останали елементи на бюджета не могат да надхвърлят 280 милиарда евро. Съответно, не е изключено, че някои страни ще пожелаят тези 71%, за които говорих, да бъдат увеличени. Така или иначе, аз отказвам да има импровизации. Важно е помощта за развитие да се запази. Моето предложение включваше увеличение и в тази област. По отношение на ресурсите, аз предложих реформа на ДДС с цел интеграция на данъка върху финансовите сделки за онези страни, които искат да го въведат естествено. Целта беше да има по-голяма прозрачност и справедливост в системата от корекции. Приходната част не е лесна за обсъждане и е доста чувствителна по своя характер. Онези обаче, които искат реформи в тази област, като че ли или които искат реформи в други области, в тази област не са толкова реформистично настроени. И между другото, сред нетните плаци няма цялостно споразумение тук. Аз мисля, че решения могат да бъдат намерени, дори да не са толкова амбициозни. Да се създаде европейски бюджет винаги е много трудно. И в миналото сме виждали, че това е така. Ако си спомняте добре, МФР е от 2005 година не може да бъде определена като паметник на бюджетната естетика. Не трябва да определяме този процес като битка между богати и бедни, между север и юг. В рамките на нетните плаци половината от тях, включително някои големи страни, не искат да има корекции. В рамките на тази група не всички искат да има допълнителни спестявания по отношение на разходите. В рамките на нетните получатели почти всички, почти никой не иска да има увеличаване на, на средствата спрямо това, което предлагам. Моето предложение всъщност удовлетворява голям брой страни, дори и не всички да са съвсем доволни. Тази сложна действителност не може да бъде определена само чрез някакви едностранни определения или карикатури. Ето защо аз искам да намерим справедлив компромис. Компромис, който да очита цялостната стратегия, компромис между 27 държави членки и Европейския парламент, защото ако не стигнем до споразумение, това ще е абсолютно а, пагубно за Съюза и за държавите членки без изключение. И мисля, че ще успеем. президенте Барросо. Прего, президенте. Благодаря. Председателю Ван Ром, Ромпа, сега давам думата на председателя Барозо. Уважаеми господин председател, уважаеми европейски дес депутати. Току-що Председателя на съвета на Европейския съвет ви е, запозна с е, изхода от е, заседанието миналата седмица на Европейския съвет преди 6 месеца. Аз ви запознах с подхода на комисията, затова сега ще се съсредоточа върху това какви са според нас изводите от заключенията на съвета повечето държави членки най-вероятно са склонни да се съгласят по отношение на компромисното предложение на председателя на Европейския съвет. Само, че не мисля, че ще се стигне до единодушие, каквото е необходимо. Какво трябва да направим сега в тази ситуация? Не се стигна до съгласие. Можем да наваксаме, въпреки закъснението. Все пак имаме известно време преди началото на следващата финансова рамка 2014 година, но не е много това време. Затова не бива да губим повече време. Вече казах в петък вечер, че миналата среща, миналата седмица на срещата на върха се проведоха най-сложните преговори по многодишната финансова рамка поради няколко причини. От една страна контекста на економическия спад в Европейския съюз. Предложението на комисията вече отразяваше духа на ограничаване на разходите, но също така и нуждата от инвестиции във време на криза. В крайна сметка обаче изхода от преговорите, що се отнася до държавите членки, ще доведат до една по-малка рамка, отколкото предходната. В миналото винаги е имало нарастване от една многогодишна рамка към следващата, така че това е първия път. За първи път от началото на европейската интеграция се предвиждат урязвания на бюджета. Естествено, много по-трудно е да се достигне до споразумение по съкръщения, отколкото по бюджет, който нараства. Къде са трудностите? Именно сега, точно в този момент, Европейския съюз се нуждае от инвестиции, но някои и някои правителства са по-неохотни да приемат тази идея. Така как можем от една страна да кажем, че ни трябва една програма а, за инвестиции в растежа, това да го казваме. която се стигна обаче до официалното вземане на решение, да не следваме този е, съгласуван уж принцип. Предложението пред държавите членки вече представлява намаление на бюджета спрямо сегашната МФР. Заедно с това обаче е, в контекста на намаляването на бюджета и тези тенденции, държавите е, членки имат все повече, е, все повече е, ангажименти на европейско ниво. Шесто пакета, фискалния договор, много други области също така, където има много повече компетенции в ръцете на комисията и на европейските институции. А, нека да а, ви напомня и а, какви са новите компетенции по а, силата на Лисабонския договор. Например, външната дейност. И при след това продължаваме да обсъждаме съкръщение. Новите ни правомощия означават, че ние трябва да сме готови да поемаме нови отговорности, когато това е необходимо. Само, че комисията и всички европейски институции не могат да изпълнят задачите си без необходимите средства. Тези средства не бива да им биват отнемани. Та виждате какви са предизвикателствата, пред които бе изправен Европейския съвет от миналата седмица. Та, ключовите въпроси са цялостния размер на бюджета и справедливото разпределение между държави членки. Трябва обаче да сме справедливи. Никой, никой не е пожелал да се противопостави на компромиса от 27-те държави членки. Вярно е обаче, че често пъти решения от такъв мащаб имат нужда от време, за да озреят. Това, което се постигна на срещата на върха, е, е много по-добро разбиране на всички различни позиции, интереси и а, ограничени рамки, в които може да действа. Така че е, надявам се е, заседанието да е било достатъчно полезно, така че да даде основа за консенсус през едните седмици. Някои от вас му попитаха по какъв начин ще могат да се помирят противоположните позиции. Това ще трябва да видим в бъдеще. Но ясното, важното е всички да сме готови на компромис. Така наречените нетни донори, тези, които разполагат с голямо замеделие, тези, които с се съсредоточават върху изследователската дейност, инструмента за свързване на Европа и унези, които най-вече се притесняват за намаленията и корекциите в тях на полза. И естествено европейските институции. Всеки трябва да положи някакво усилие. Та надявам се да оползотворим максимално градивно това време. Сега първото изпитание ще бъде да приемем бюджета за 2014 година. Това е последния ни шанс, защото почти сме в 2014 година, все още нямаме бюджет. Комисията миналия петък излезе с ново предложение и разполагаме с не повече от две седмици да стигнем до съгласие между а, а, двете чати на бюджетния а, орган. Провел съм заедно с председателя Ван Ромпой с всички 28 страни, е, защото, казвам 28, защото и министър-председателя на е, Харватия участваше в тази дейност. Така че ние знаеме какво искат всички и какво отхвърлят, какво не приемат всички. Но а, това, което трябва да подчертая е, е че е, ще достигнем до успех само тогава, когато всеки си даде сметка на какви допълнителни действия е склонен. Естествено, това въжи и за комисията. Естествено, че ние се опитваме да осигурим инфраструктурни инвестиции и да, е, да осигурим един ден, ден функциониращ е, общ пазар. Трябва да постигнем резултати в образованието, изследователската дейност и в конкурентоспособността. Всичко това са елементи на цялостната конкурентоспособност. Необходимо е да предприемем стъпки, които да се отползват за всичките граждани всички економики. Естествено, такива планове трябва да бъдат преведени в конкретни цифри. Естествено, за най-уязвимите райони на Европа трябва да се отдели специално внимание. Трябва ни допълнителна реформа в общата е, селско-стопанска политика политика, по общата селскостопанска политика помага не само на селскостопанските производители, но на Европа изобщо, като осигурява продоволствена сигурност. Несъмнено Европа има нужда и от по-изразен, по-изразено социално изражение. И тук идва в действие нашия ангажимент към най-бедните по света. Така че европейския бюджет трябва да бъде по-справедлив, по-прозрачен Необходимо е, разбира се, и да повишим ефективността си. Мисля, че винаги е възможно да се извлече допълнителна ефективност. Ако имам предвид допълнителна ефективност, аз имам, но имам предвид намаляване на а, разходите, които могат да се избегнат, но нямам предвид намаляване капацитета на европейските институции. Едно нещо, което не ми харесва по време на а, Европейския съвет, беше а, много а, ефективно много активното, много активното лобиране и застъпване на някои по колорите, именно по коларите беше това, срещу някои, а, някои служби на комисията. Казвам по коларите, защото в заседателната зала всичко беше тихо и любезно. Много от лидерите откликнаха положително тогава, когато ги запознах с фактите за нашите институции. Трябва, трябва да зачитаме принципа на честната игра, който е от особено значение в момента на трудни преговори. Действителността е такава, че а, а, бюджета ни е малък, само около 2% от общия бюджет на Европейския съюз и още по-малко, като се вземе предвид дела от брутния национален доход. А в същото време, е, в същото време бяха нападнати някои е, много критични, много важни е, служби на европейските институции. Такива, които могат да е, доведат до ефективно образование, което ни дава компетентните служби. И така, в заключение, комисията продължава да настоява на един модернизиран бюджет в подкрепа на растежа и на новите работните места. Ние искаме да ви е, предложим един бюджет, който да може отговорно да постигне нашите цели за едните 7 години. За тази цел обаче трябва да хвърлим мостове един между друг, за да можем да приемем бюджета своевременно. Благодаря. Председателстващия. Благодаря, господин председател Барозо. Сега започваме с Жозеф Дол. Господин председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията, аз бях разочарован от резултата от среща на държавните глави миналата е, седмица, защото най-големите е, евроскептици в край на краищата показаха така, че вместо да работим за всеобщото благо, някои ръководители предпочитат е, да отговарят на сондажите за проучване на общественото мнение. Разликата между политик и държавник е, че политика мисли за своето бъдещо преизбиране, докато държавника мисли за следващото поколение. Така че нека да мислим за следващото поколение. Предизвикателството се състои именно в това и отива още по-далеч. Това е визията, която липсва на някои от нашите ръководители, тези, които за да се, допитат, за да се харесат на тяхното обществено мнение, предпочитат да се подчинят, вместо да имат мъжеството да отстояват каузата на Европейския съюз. Едновременно с това аз не мога да кажа, че с известно облегчение, че ако в петък бяхме постигнали някакво споразумение, то ще, ще да бъде лошо споразумение. С две думи, е, може би е, това, че няма споразумение, показва, че не сме намалили сумите. Трябва всичко да се каже ясно. Е, да се намали бюджета е, с 100 милиарда вместо предложението на комисията означава, мисля, че го казахте, да се замрази европейския бюджет до 2020 година с по-малко от 3-4 милиарда годишно спрямо настоящето ниво. Но нито една държава членка не е взела такова решение за самата себе си, защото там бюджетите са годишни, така че не е отговорно да се прави такова предложение предложение. Европейския съюз не е просто е, зона за свободна търговия и тези, които искат да вървят в тази посока, ще претърпят неуспеха, защото многогодишната финансова рамка не е просто бюджет, а политически акт, израз на амбиция, защото ние искаме да финансираме общ бюджет и обща политика, да работим заедно за бъдещето, което е съвместно и трябва ли отново да напомняме, че бюджета на Европейския съюз е само 1% от общото богатство на Европейския съюз и този 1% се използва както трябва. Ако изчислим вноската на всеки гражданин, ние сме направили такова изчисление, това е 64 цента на европейски гражданин, т.е. по-малко от цената на едно кафе еспресо. Тези пари се връщат към държавите под формата на структури, образование или структурни фондове. И за разлика от всяки друг публичен бюджет, Европейския бюджет е 94% инвестиции. Само 4% са за е, разходи за функциониране и 2% само са за писмен и устен превод. И това трябва да се напомни. Е, служителите в Европейската комисия, които работят за целия Европейски съюз, е само една трета от служителите на нейно е, Величество, където има по-малко от един пета от служителите в Френското министерство на финансите. Така че не разбирам, че от една страна държавите членки искат все повече ангажименти от страна на Европейския съюз, докато от друга страна непрекъснато съкръщават бюджета на Европейския съюз. В медицината няма само едно единствено понятие, за да се изрази подобно психическо смущение. Това е биполярна личност. Например, е, когато искаме да намаляваме бюджета за научно-изследователската работа, за развитието, това показва, че сме изключително късогледи политически, защото парите, които вече са инвестирани, ще бъдат загубени, но още по-лошо, отпраща се много лош сигнал към частния сектор, на който ние всички заявяваме, това не е наш приоритет и след две години само Европейски институт за технологии, е, който има 20, пъти, 20 патента, 5 е, други ще бъдат разширени, още 54 са създадени. Това ще се отрази благоприятно на заедостта, но без пари в Европейския съюз нямаше да просъществува нито един такъв проект. През 12 година ще трябва 84 милиарда допълнително, за да се платят на държавите членки стипендиите по програмата Еразъм, докато е, Обединеното кралство иска само 19 милиона за тези стипендии. Аз нямам нямам нищо против. И въпреки това искате бюджета да бъде намаляван. къде е логиката? Европа трябва да инвестира повече от 1000 милиарди в инфраструктурите. Това е необходимо за газопроводи, за електрически мрежи, за интернет, за железници, които не отиват до Москва, а отиват до Брюксел и които отиват до европейските столици. И тези държави членки в период на криза е, само европейските пари позволяват инвестиции. Ето защо с този парламент и специално Народната партия ще продължаваме да защитаваме реалистичен бюджет на нивото на предизвикателствата. Съвета иска да ни представи за хора, които са не безотговорни, но не е така. Финансовата рамка, предложена от комисията, е напълно реалистична и ние искаме поне тези пари да не бъдат намалени. Така че ние сме сериозни. Искам да ви напомня, че парламента трябва да се произнесе с квалифицирано мнозинство. Скъпи колеги, Европейския съюз е създаден въз основа на мир, солидарност и просперитет. 60 години от тези три ценности ние сме направили наш европейски идеал. В е, ръцете на Европейския съюз са картите на нашето бъдеще. Господин Ван Ромпой, сега или никога, вие можете да докажете, че вие сте над европе... националния егоизъм. Вие е, успяхте да намерите 1 милиард за, е, народната, за съскостопанската политика и 11 милиарда за регионите. Трябва да се намерят пари за заетостта и економическия растеж. Скъпи Херман, и Искам вие да бъдете толкова решителен, както бащите на Европа преди 60 години. Сигурен съм, че ще постигнем успех заедно. Няма да ги пуснем тук така. Ще успеем заедно. И аз приветствам сериозната работа на председателя Баросо и на неговите служби. Те предложиха реалистичен бюджет, който отговаря на предизвикателствата на бъдещето и на кризата. Европейския парламент твърдо защитава позициите на комисията. Господин председател Баросо, ти трябва да се защитаваш. Ти трябва да се защитаваш с служителите, които работят. Аз мисля, че и тук трябва да излезем от е, съпоставките. Нека да купим една страница във вестник и да съпоставим националните чиновници с европейските чиновници. И тогава ще видите, че ние ще спечелим, а не другите. Е, както по отношение на бройката, така и по, ниво, по отношение на качеството. И е, съвета трябва да финансира собствените си ангажименти и тогава трябва да се продължи на настоящата финансова рамка 2013 година нека да замразим бюджета, докато намерим свои собствени средства, за да можем да финансираме политиката, по която вече сме взели решение, като намалим националните вноски и се надявам коледа да бъде повод за държавите членки сериозно да си помислят за резултатите от тяхното политическо късогледство, да не забравяте и е, тези наши е, съграждани, които са в най-тежко положение, нека да не съкръщаваме помощ помощите за най-бедните. И искам Европейския съвет през януари е, под е, така тласъка на новото ирландско председателство ще види как в съвета ще се завърнат отговорността и европейския дух. Благодаря. Благодаря, господин Дол. Сега давам думата на господин Свобода. Благодаря, господин председател. Едно решение беше взето на съвета по отношение на Ив Мерш. Нека да не забравяме, че много различни членове на съвета не биха приели едно такова решение, защото те са за равенство на позициите. Уважаеми господин председател на Европейския съвет, какъв беше този току-що проведен съвет? Там нищо не беше както трябва. Властваха национализма и егоизма. Кой се изказваше там от името на Европа? Всеки се изказваше от името на собствената си страна. Това беше едно заседание, на което видяхме, че интересите на Европа не значат нищо, не се обслужват. Онези, които трябваше да решават за бъдещето на Европа, не направиха нищо, за да вземат това решение. Някои могат да кажат, ами след 2-3 години можем въобще да се откажем от европейския проект. Не може така. Не може хора, които имат такова голямо внимание, да не обръщат никакво внимание на Европа. В крайна сметка, останахме с впечатлението, че основното вношение е колкото по-малко, толкова по-добре. А всички знаем колко средства са необходими сега, за да излезем от кризата. Не обаче, всеки казваше по-малко. Колкото по-малко, толкова по-добре. Това е абсолютно неприемливо. Нека да си спомним хора като Жискар Дестен, като Хелмут Шмидт, като Хелмут Кол. Ако тези хора бяха на тази среща, как щяха да се чувстват? Нека да си спомним какви тежки решения трябваше да взимат те немското обединение, обединението на Германия беше абсолютно необходимо. То струваше много пари, но нямаше как да минем без него. За да имаме обединена Европа, за да имаме въобще Европа, би трябвало да разсъждаваме малко по-различно – За съжаление, тези възможности, които ни даде кризата, дори и в най-тежките им моменти, не бяха оползотворени. Така че, господин Бароза и господин Ван Ромпой, вашите предложения няма как да проработят. Говорихте за развитие, говорихте за механизма за свързване на Европа, за различни проекти – а ние подчертаваме точно тези аспекти на бъдещото развитие на Европа, т.е. нищо по-различно няма в нашите искания. Вие обаче ще трябва да се борите и то много здраво, за да постигнете тези искания. Ще ви е трудно, ще ви е тежко, но това трябва да се направи. И парламента също трябва да си свърши работата. Намерихме естествено и жертвен агнец. Господин Дол говори по тази тема. Администрацията. Администрацията струва твърде много. 6% от целия бюджет. Много по-малко от тази в Париж, Стокхолм, в други градове на Европа. Ние не получаваме най-големите експерти експерти, МВФ ги получава, например. И други международни институции. Ние искаме международна администрация. Администрация, която да може да си изпълнява задълженията. Администрация, която да е достатъчно качествена. И още нещо много важно. 17 месеца обсъждаме вече предложението на комисията относно администрацията. Доклада беше обсъден в съответната комисия. Съвета дори няма мандата да преговаря относно реформата в администрацията. Нищо не се пише относно тази административна реформа. А темата е толкова важна. Нищо не се прави, освен това да се промени имиджа на администрацията, да се промени възгледа на хората по отношение на европейската публична администрация. А ние трябва да имаме административна реформа, да, но не каква да е реформа. И тази реформа не трябва да се използва, за да се харчат по-малко пари. Всъщност хората сега олицетворяват Европейския съвет с искането за по-малко пари. Председателя Шулц направи различни коментари. Видяхме коментарите на всички в медиите, не само на председателя. Говори се за намаление в политиката за развитие, в политиката за сближаване. Какво можем да кажем? Ние определено не заслужаваме Нобелова награда с а, е, такива мащабни намаления. Може би някой друг е заслужава. Политика на отбрана навсякъде е намаление. Правим нищо, не заслужаваме всъщност. Grazie onorevole Svoboda, la parola onorevole Verosta. Благодаря господин Свобода, господин Ферховщад. Сега има думата. Благодаря, господин председателю. Не се стигна до съгласие по общата сума от над 900 милиарда евро. Искам още веднъж да повтаря, че, че става въпрос за е, едва една педесета, една педесета от общия е, бюджет на държавите членки, който е 6,3 трилиона. И така, 139 е, милиарда става въпрос за 27 евро на, на глава от населението в Европейския съюз. И господин Камеран си мисли, че 27 евро е твърде много и, и е, дори 70 цента е, не може да се отделят на ден от страна на един гражданин. За такива страни. Аз това вече съм го казвал. Казвал съм го в Страсбург на правилното заседание. Това е нелепа дискусия. Освен това се лъжа. Лъжа се, когато се казва, че е, допълнителните е, съкръщения в е, европейския бюджет всъщност водят до съкръщения, до економии в националните бюджети. Това не е вярно. Само чрез сливане, съчетаване на ресурсите на, европейски, на европейско ниво можем да постигнем а, реални економии. Защо, да ви дам един пример, имаме в националните системи два пъти повече държавни служители, отколкото в Федералния резерв? Защо имаме два-три повече дипломати, отколкото САЩ? Защо имаме три-четири пъти повече войници, отколкото САЩ? Защо на национално ниво финансираме чрез европейски средства изследователски и научни проекти, ми кажете. Всичко това може да се съчетае на европейско равнище и според мен именно това е работата на Европейския съюз. Работата не е да се карате за варианти между 74, 75, 79 цента. Работата ви е да се разберете какво ще се съчетае на едно място на европейско ниво, за да могат да се намалят националните дефицити. И мисля, че това би било много по-ефективно, отколкото това, с което се занимавате в момента. В момента урязвате бъдещата инфраструктура, образование и развойно-изследователска дейност. Всъщност урязвате бъдещето на Европа. Крайна сметка е трудно да се определи до каква цифра ще се стигне в преговорите, но в крайна сметка трябва да се стигне до съгласие в Европейския съвет и в съвета и според мен а, решението трябва да бъде същото, както преди 6 години, както казахте, господин Ван Ромпой. Бюджета бюджета от 2006 година не бе особено популярен. Не се радваше на голяма подкрепа тогава. В същото време трябваше да се дадат някои намаления на някои страни, малко повече субсидии и средства на други страни. И, и в крайна сметка се оказваме в същото положение, както 2006 година. 30-40 изключения за определени видове подкрепа и споразумения, за да се откупи този или онзи. Малко малък дял от джакпота за всеки. Единствения начин да спре цялата тая а, е, е, игра е да се махнат националните вноски за финансиране на Европейския съюз. Аз мисля, че главата за въвеждането на реални собствени приходоисточници е да се запази защото бюджетните вноски от националните средства всъщност, всъщност задушава европейските интереси. Европейски интерес е по-важен от националния интерес. Че значи, това е пълна парадия. Та господин Ван Ромпой, много ви моля, трябва да се въведе общо ДДС, общ данък върху финансовите операции, така че този цялото това разиграване, на което сме свидетели днес, да приключи. Това, което ни трябва, са собствени приходоисточници. И ако това не фигурира в новата многогодишна финансова рамка, Европейския парламент не трябва да даде съгласието си. Господин Комбен. Господин председател, аз искам да продължа там, откъдето току-що завършихме. Аз мисля, че днес ние присъстваме на края на модела за многогодишна финансова рамка. Нещата не могат да продължават така. Вие, ние не сме нито 27, нито 28, а сме 29. Защото Европейския парламент има същото право на вето, както останалите 28. И това често се забравя при преговорите, които се проведоха миналата седмица. И това трябва да се напомни. Това трябва да се напомни, защото мисля, че е, министър-председателите са малко като родителите ни. Децата, като ги плеснеш и ще те слушат. Не е така. Не е така, вече не е така. Ако не ни харесва, ще кажем не и се надявам този парламент е, ще може да каже не. Сега е, това, което се каза за собствените приходоисточници е повече от очевидно. Най-доброто разрешение за да се сложи край на този маскарат е Европейския съюз да има собствени приходоисточници и да намалят собствените е, вноските на държавите. Тогава държавите няма да плащат нищо, ще се запазят националните бюджети. Трябва да вървим в тази посока, трябва да се направи тази иновация. Ги го каза и е точно така. Но, нещо друго. Нека да погледнем погледнем селското стопанство. Всички искат да намалят средства за селско стопанство. Когато обаче се прави предложение да се сложи таван от 300 е, хиляди на 100 хиляди, това, което се дава на селскостопанско производство, коя е страната, която казва не, коя е първата страна, която казва не, познайте Великобритания за нейно величество, за нейно величество. Това е Европейски съюз на солидарността. Да, ние трябва да преразгледаме как да използваме парите и в селското стопанство, ако сложим таван до 100 хиляди, защото ние знаем, че 70%, 70% от помощите за селско стопанство е само 18 000 евро годишно. Така че имаме таван за 300 хиляди за няколко процента и тук Германия или Великобритания са първите, които казват не на подобен таван. Така че ще спечелим 7 милиарда. Ще спестим 7 милиарда, които можем е, отново да инвестираме в стопанските райони, защото там трябва да се създават работни места. Ако искаме да създаваме работни места, трябва да имаме такава възможност. Да посочим и друг пример. Току-що се каза, да, европейския бюджет не може да бъде антицикличен. Да, това е и така, и не е така. Защо? Защото ако целенасочено ние а, преразходим средствата, а, тогава ще се създадат някакви нови а, възможности за Селтика. Те не могат да бъдат антициклични за целия Европейски съюз. Така е в Балтийските републики, в Полша, но не навсякъде. Така че ние трябва ясно да се прецелим трябва умно да се препрецелим и това е добавената ценност на европейския бюджет. Казват ни да. Обаче Европейския съюз трябва да се научи по-добре да харчи. Добре, Вижте какво става. Е, всички национални държави са абсурдни в своите разходи, докато 70% от парите, които се изразходват от Европейския съюз, е, е, са обект на противопоставяне от страна на държавите членки. Те са отговорни за лудостите, но тъй като нямат мъжеството да кажат ние сме безотговорни, те се насочват към Брюксел и европейските институции. Ние не можем да продължаваме така. Не само данък върху финансовите транзакции, данъци, но също така и един друг данък, но който помогна, например, на Белгия. Европейско ДДС. Днес ние разбрахме, трябва ни европейски бюджет. 1% от брутния вътрешен продукт в Европа. 1992 година, когато в САЩ е създаден федералния бюджет, тогава са предвидили един бюджет. 2012 година сме сега. Докато 1945 година е бил 7%, днес е 23% от БВП в Съединените щати. Така че да не забравяме, че тези, които искат единна Европа, т.е. федерална Европа, трябва да й дадат средства, за да може тя да действа за европейците. И ако ни дадат средства, тогава европейските граждани ще кажат за какво ни служи Европейския съюз. Проблемът е, че и държавите членки и те, и те не могат да служат на своите граждани. Виждаме какво става по време на криза. И сега искам да приключа с маскарада за Гърция. Да или не, разбрахме ли всички ние, че днес трябва да се преструктурира гръцкия дълг? Защо? Колкото повече чакаме, толкова повече това струва плът и кръв. Какво правим? Ние не създаваме еврооблигации, е, нямаме фонд е, за гаранции на дълга, така че ние даваме пари на инвеститорите извън Европейския съюз, като взимаме пари от европейския гражданин, за да плаща за лихвите за тези, които са извън Европейския съюз. Много умно. Аз по-умно нещо не съм виждал. И така в заключение. Бюджета на нивото на предложението на комисията е минимум. Ако слезем под него, ние ще ви кажем не, защото това няма да бъде бюджет за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Искам да помоля ораторите да се придържат към предварително определеното им време. Господин Захрадил има думата за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Дебата е изключително интересен въпреки че съм член на Европейския парламент, не винаги смятам, че трябва да водя битките на парламента и битките за парламента, особено когато парламента участва в битки с други институции, само за да си запази репутацията. Това се случва в момента. Става въпрос за шоу за обществеността, за публиката. Нищо. Повече, нищо по-малко. Нито едно национално правителство не представлява враг за мен всяко национално правителство е партньор, чиято позиция трябва да се очита. Затова отхвърлям тази риторика на война с Европейския съвет коментари без микрофон. Приключихте ли, казва оратора? Добре. Основното тук не е размера на бюджета. Структурата на бюджета е от значение. Аз мисля, че ние и вие, господин председател, трябва да разгледаме по-внимателно структурата на бюджета. Тук се крие проблема. Аз не смятам, че тази среща на върха е била провал. Тя демонстрира един прост факт, а именно, че има голям брой правителства, които искат Съюза да живее според възможностите си. Нищо повече, нищо по-малко. Парламента обаче има един отвратителен навик да обвинява британското правителство и британския премьер. Нека да ви напомня, че има други правителства, премиери и канцлери, които този път имаха същата позиция. Е ЕНП и госпожа Меркел. Либералното правителство на Руте, освен това и не само. Така че това е проблем, пред който трябва да се изправим и ви прикавам, господин председател, не гледайте само функциите на бюджета, когато приемате трудни решения. Ако ще търсим консенсус, който да е приемлив за всички, то трябва да го направим само по един единствен начин. Да направим подробен анализ на бюджета, да решим кое е важно на европейско ниво и кое не. Нека да приемем фактите. Трябва да има намаляване. И накрая, но не и на последно място по значение, собствените ресурси. Това е бюджет, който постоянно се провежда, дебат по-скоро, който постоянно се провежда между онези, които искат една федерация и онези, които не искат федерация. Аз мисля, господин председател, че Съюза не е федерация, той никога няма да бъде федерация, така че не тръгвайте по този път. Е, е, Благодаря. Нека да ви припомня още веднъж, че ви моля да се придържате към даденото ви време, иначе дебата ще продължи твърде дълго. Госпожа Андреасен. Not... Благодаря. Аз не съм Найджел Фараш, а вие пък не сте госпожа Меркел, така че няма да ви призовавам да ходиме, да навиваме камера, да се напусне Европейския съюз. Само, че Меркел не е призовавала Камерон да а, а, напуска Европейския съюз. Но нека да се замислим. Европейския съюз се нуждае от Обединеното кралство и това е нещо трябва да се има предвид, което се преговаря по бюджета. Изобщо не се очудвам, че не се стигна до съгласие, че се провалиха преговорите. Във време на криза, повече от всякога, хората хората а, търсят вътрешни инвестиции. Лисабонския дневен ред, който всъщност е в основата и на международната многогодишната финансова рамка, се провали също така. Вместо обещаната а, растеж, се стигна до нулев растеж вместо намаляване е, на безработицата се стигне до увеличаване. Европейските институции носят някаква отговорност от това. Най-вече обаче виновни са политиките. Политиките на Европейския съюз и средствата, които трябваше да контролира Европейската комисия. Това доведе до безработицата. Европейската сметна палата вече няколко години отказва да освободи от отговорност, е, е, да снеме отговорността за бюджета, защото казва, че 4% е нивото на грешката и парите не отиват там, където трябва. Много хора казват, че е, всъщност това е заради държавите членки. Да, е, държавите членки сигурно създават проблемите, но Европейската комисия трябва да спре потока на средства към онежи държави членки, които нарешават правилата. Те искат все повече и повече пари. Тия същите държави членки. Това смислено ли е? бюджета и многодишната финансова а, рамка винаги е, е, е била една дейност, която дава все повече и повече средства за е, е, безсмислени проекти. Последните години 130 милиарда евро дадохме по е, структурните фондове на Испания. Е, какво е направила Испания за 130 милиарда евро? А, а какво направи Гърция за 60 милиарда а, по структурните фондове, които а, получи? Това не, е, това не е дейност, не е упражнение на додаване. Вече Но все още не сме се, е, все още не сме се споразумели по бюджета за 2013 година, не сме се е, споразумели и по корекциите за 2012 година. Какво мислите, че държавите членки са глупове ли? И ще се съгласят на същото, както миналата година, 2,5% увеличение, а през е, нови, нови 7% трябваше да се добавят, за да се дораздават пари през септември. Трябва, трябва да направим избор. Ако, ако говорим за солидарност, а всъщност трябва да говорим за субсидиарност, тогава трябва да се направят избори. Трябва да се, трябва да се а, а, вземат решения. Не ни трябва Европейска служба за външна дейност. Не ни трябват и много други институции. Госпожа Цимер сега има думата. Das Parlament hat vor den Verhandlungen klar und deutlich gesagt, dass es für uns преди преговорите е, парламентът заяви категорично, че за Европейския парламент има червена линия. Вашето предложение, господин Ван Ромпой, не е допустимо и приемливо за Европейския парламент. Зелените и Обединената европейска левица заявява, че за нас абсолютната червена линия е предложението на комисията. Вие отново направихте предложение, което се оказа безпредметно. 0,01% от БВП на целия Европейски съюз. То просто е смешно да воюваме за подобни суми. Въпросът, който възниква е бъдещето на Европейския съюз. Кой ще упражнява реално влияние утре? структурната политика, кохезионните фондове, съскостопанската политика, въпроса за английския рабат, кой ще си запази рабата? Кой е готов да се бори до край, за да се запази този рабат? Това са въпросите, които възникват, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз. Аз специално смятам, че въпреки отсъствието на споразумение, все пак на последната среща на държавните глави чухме зачанък на отговор. Какво ще се случи от сега до януари? Условията на големите държави членки няма да се променят до януари. Освен това, ние отлично знаем, че до януари няма да сме излезли от кризата. Така че какво ще стане? Всяко национално правителство което е, си води бюджетно счетоводство, е, ще се справи пред е, своята отговорност. Държавните и правителствени ръководители е, на държавите членки ще продължават да защитават чисто национални интереси, без да отчитат отговорността, която ние носим като европейски депутати пред европейските граждани. Като лява партия от Германия, надявам се, че и други депутати ще се съгласят с мен, за нас е необходим бюджет на солидарността, бюджет за бъдещето на Европейския съюз. При... Господин председател Пой. Ханс Петер Мартин има думата. Уважаеми господа, вие ще определяте бъдещето на Европа чрез вашите решения. Вие може да решите дали Съюза ще бъде марионетка или магиосник. Има сериозни притеснения относно работните места в Европа. Имаме нужда от работни места, за да се справим с кризата. Нека да не забравяме, че гражданите чувстват дефицит по отношение на демокрацията в Съюза. Има и недостиг на финансови средства, естествено. Ако успеете да наденете плаща на магиосник, ще видите какво се случва под повърхността. Какво гори като емоция в сърцата на гражданите. Ние имаме нужда от повече участие на гражданите, от ясен мандат, за да може да се справяме по-добре ние като политици с проблемите. Вие като водещи политици ще вземете е, решенията, най-важните решения. Тази финансова война, която започна преди години, благодарение на кризата на финансовите пазари, заплашва дългосрочния мир в Европа. 22 милиарда циркулират в рамките на сенчестото банкиране. Част от тези пари трябва да се върнат в традиционната банкова система. И за да се случи това, трябва да има силен Европейски парламент. Трябва да спрем тази банкова и финансова война. Благодаря. И сега първо господин Ламасур от името на Комисията по бюджети. Благодаря, господин председател. Е, господин председател, когато имахме 12 члена, се казваше с усмивка, че около масата 11 е, човека говорят за Европейския съюз. Господа Тачър говори за парите си. Докато е, минал седмица имаше 27 госпожа Тачър. Ставаше въпрос само за съкръщение, съкръщение, съкръщение. 27 е, е, слепи дървари. Всеки е, всъщност не се чеше само клона, на който седи, обаче стъблото на дървото, т.е. всички европейски програми предложени от Европейската комисия и защитени от господин Рампой с Богом програма 2020, с, с Богом пакт за економически растеж, с Богом Европейски съюз, който е световен партньор. Трябва да внимаваме членовете на Европейския съюз. Е, как могат да твърдят те, че ще решават за бюджета до 2020, след като не могат да изпълнят бюджета за 2012 година от съответните министри? Това е положението в момента, както напомня господин Баросо, но има и нещо много по-сериозно. Европейския бюджет е най-малкия общ знаменател. Той се превърна в най-големия делител най-големия разделител, защото в условия на изключително напрежение, създадено от кризата, система, която фронтално противопоставя 12 донори на 15 бенефициента, вече е абсолютно недопустима. Първо за дънакоплатците, за едните и унизителна за тези, които получават в другата група. Защото Ангела Меркел прояви мъжество в Лисабон и в Атина, но това е тежко предупреждение освобождение, защото Европейския съюз можеше да с добри народите, обаче в момента е адска машина, която може отново да ги противопоставя един на друг. И за да излезем от тази задънена улица, имаме четири възможности. Първата, вие казахте, господин председател, да се върнем към финансирането на европейската политика чрез собствени приходоисточници. Да, разбира се, е, че ще има рабат на британците. Разбира се, ще има такива. Е, ще има обаче необходимост от компенсации със собствени приходоисточници. Втория ключ, вие казахте, да използваме бюджетния, е, е, бюджета на Европейския съюз, за да го разходваме по-добре. А в Брюксел това означава да съчетаваме разходите в Европейския съюз, за да може всеки в къщи да харчи по-малко. Е, ние измислихме процедурата за европейското 6-месечие, нека да го използваме. Е, трети член е една последователност между е, финансова солидарност и бюджетна солидарност. Европейски съюз се държа непременно да разгледа двете теми по-отделно и това беше грешка, защото това са две лица на един и същи проблем. Защото бюджетната солидарност е нов подход, а не бюджет, който е альтернативен на конкуренцията. И накрая, е, клаузата за преразглеждане на бюджета по средата на периода. Нека да сме скромни, нека да сме реалисти, защото никой един от нас не знае каква ще бъде конъюнктурата в родината му до година. Мандата на този парламент изтича след 18 месеца, докато следващата многогодишна финансова рамка ще изтече едва когато изтече мандата на парламента избран през пролета на 2019 година. Тоест, ако ние не направим необходимото, тези, които са след нас и тези, които са след тях, ще страдат. Благодаря ви. Eh, Благодаря на, на господин Ламасур. Мисля, че Очертахте ясната позиция, която се радва на широко мнозинство в, да, в нашия парламент. Давам сега думата за отговори. Първо господин Барозо. Благодаря, господин председател. Е, оказва се, че аз съм съгласен с повечето от ръководителите на политически групи, които взеха думата и особено на тези от тях, които са най-представителни. Аз поделям тяхното безпокойство. Е, вие разбирате в какво се състои трудността на задачата. И аз говоря и към председателя на Европейския съвет, е, не само защото преживяхме съвместно много часове, като проявихме много голямо търпение по време на консултациите, но и защото задачата на председателя на Европейския съюз е да търси компромис, да търси единодушие между държавите членки. И вие знаете днес колко е трудна тази задача. По време на дискусиите аз имах възможността, защото някои говориха за дискусии миналата година, да споделя собствения си опит – аз съм участвал в подобни дискусии на Европейски съвет вече на два пъти. 1992 година. Тогава бях министър на външните работи на моята страна. Тогава участвах в Европейския съвет, който одобри многогодишна финансова рамка. Тогава председател на съвета беше Джон Мейджър, който беше представител на консерваторите. Разбира се, господин Митеран, господин Кол бяха там и аз бях там. И истината е, че под британското председателство се постигна значително увеличение на средствата за Европейския съюз. Впоследствие обаче, по съвпадение, като председател на комисията, аз участвах в е, преговорите по многогодишната финансова рамка през 2007 година. Тогава председател на съвета беше Тони Блеер от Великобритания и въпреки това пак постигнахме значително увеличение на средствата за Европейския съюз. Какво прави толкова трудно постигането на споразумение. Аз зададох въпроса пред е, държавните правителствените ръководители и сега го задавам и пред вас. Защото за първ път, може би предвид настоящата криза, настоящата економическа криза, ние сме изправени в ситуация, при която се говори най-вече за това как да се съкрати бюджета. Разбира се, някои правителства не са способни е, да е, кажат пред е, собствената си общественост нещо положително за Европейския съюз. Истината е, че дори и госпожа Тачер, някой от вас, която познават, по време на първото правителство на госпожа Тачер имаше най-голямото увеличение на бюджета на Европейския съюз. Обаче цената, която другите страни платиха, беше прочутия британски рабат чека, който тя се получи обратно. Но по времето на госпожа Тачер имаше много голямо увеличение на европейския бюджет. Какво се случва днес? Действително, не винаги на национално ниво ние сме били способни да обясним защо са ни необходими европейските инструменти. И тук искам да ви кажа съвсем откровено, че не мога да допусна това, което някои казаха днес, не ни е необходима външна служба на Европейския съюз. Съжалявам, всички правителства приеха договора по силата на който се създава такава служба. Съответно всички правителства са длъжни да спазват договора, който те самите са подписали. Естествено, че после можем да обсъждаме сумите, обаче тук възниква идеологически проблем. Има хора, които искат да идеологизират дискусията и най-вече да се говори отрицателно за Европейския съюз и тя да се превърне в изкупителна жертва за кризата. При положение, че се знае, че Европейския съюз опитва да бъде отговор на кризата. Истината е, че е, някои изказвания не се правят е, от гледна точка на економическа ефективност, а да се печелят точки критики срещу Европейския съюз и да се докаже, че се изкъпа малко Европейски съюз. И именно заради това понякога дискусията е изключително трудна. И това обяснява противоречието, за което говори Даниел Комбендит. Противоречие. От една страна искаме намаление на разходите за САСКО стопанство, като същата делегация се противопоставя на предложението на комисията да се сложи таван за вноските на отделните ферми. Това е абсолютно, просто абсурдно. Мога да посоча и други примери. Председателя на Социалистическата партия, господин Свобода, попита кой защити Европейски съюз. Мога да ви кажа, че е, и комисията, включително и комисията защити Европейския съюз. Ясно и категорично. Председателя на вашия парламент, господин Шулц, също направи едно изказване в началото е, е, като е, даде възможност за конструктивен компромис защото в крайна сметка между нас трябва да се постигне някакъв компромис. И за да бъда справедлив, трябва да ви кажа, че много държавни ръководители имаха конструктивна позиция. Някои казаха между е, нетни платци и нетни бенефициенти, тези, които плащат и тези, които получават. Както каза господин Ламасур, това е истински проблем днес, защото се поставят под въпрос етическите принципи за солидарност. Се появи един който заяви, в крайна сметка всички ние сме нетни бенефициенти. Всички ние сме нетни бенефициенти, защото Европейския съюз е нашия съвместен проект. И по време на дискусиите аз имах възможност да направя няколко съпоставки и да покажа, че примерно Великобритания по бюджета за научните изследвания печели много повече, е, през периода от 2007 до 2013 година от средствата, които получава по седмата програма от много други страни, които получават пари по кохезионни фондове. Така че е мит, така че е мит, че в Европейския съюз всички пари отиват само за бедните страни. Така наречените нетни донори също получават много средства по общите програми. Така че мога да ви кажа, че около масата имаше и много проевропейски изказвания. Естествено, че се иска единодушие. Благодаря на съвета на председателя на Европейския съвет, че се постара да потърси баланс. Аз поделям безпокойството на господин Ферховщад и не съм сигурен, че това ще може да се запази до край, защото натиска от страна на някои столици, искам да ви кажа, че е, с голяма мъка наблюдавах това, но това понякога не засяга същността на нещата или размера на сумите, просто да се гарантира другите да не получат толкова и другите да не плащат по-малко всяка делегация искаше да разбере всеки колко получава и всеки колко плаща и се гледаше той колко плаща и той колко получава. Това показва, че действително е, измежду всички нас, които сме отговорни в Европейския съюз, да е, приложим нова педагогика. Искам да повторя пред вас коментар на един министър-председател. Например, той каза – Важно е това, като казвате за Европейския парламент, защото е, някои от нас напомниха, че има Европейски парламент. Вашия председател го направи и аз го направих. И някои казаха как може едни и същи партии в Европейския парламент да твърдят едно и същите партии в родината си да твърдят точно обратно. Знам, че темата е трудна и чувствителна, но ви моля да внимавате защото беше много важно е, партиите, които тук отстояват европейската перспектива, за което аз ви благодаря от все сърце, Та, вашите партии на национално ниво е, да бъдат последователни с казаното тук. Вие е, е, не искам да всявам разкол, но в много политически семейства това не е така. И това е проблем за всички нас, които искаме по-единна и по-солидарна Европа. Това е проблем и тревога, която искам да споделя с вас. Аз е, смятам, че ние не можем да допуснем и популистични атаки, които понякога са много неприятни, много простенчески спрямо бюджет на Европейския съюз. Има грешки. Дори в комуникацията се говори за измами. Трябва да се прави е, разграничение между грешки и измами. Госпожа Андерсен, грешките понякога се допускат национално ниво. И не е вярно, че комисията не действа. Например, бяха суспендирани фондовете за някои страни. Например, към Чешката република. Ние установихме сериозни системни проблеми с корупция в агенциите в Чешката република република и съответно ние временно приустановихме изплащането на европейски фондове на тази страна. Така че Европейската комисия е готова да се намеси, когато се, установи, когато се установят факти, а не упростенчески доклади. Това е важно, за да защитим нашия европейски бюджет и механизмите. Е, но има една точка, по която съм съгласен. Верно е, че не винаги фондовете са използвани възможно е, най, е, най-удачно. Разбира се, че ние трябва да можем да бъдем самокритични. Аз съм съгласен, че по някои програми не се постигнаха винаги най-добрите резултати и затова в предложението на комисията сега ударението се поставя върху постигането на общи цели, а именно стратегията Европа 2020. Как да се засили конкурентоспособността? Да, това е така. Трябва да го признаем, но ние не можем сляпо да защитаваме всички разходи. Комисията каза, ние сме готови да подложим на критичен анализ всички разходи, но това е за да има по-голяма ефективност, за да се оптимизира изразходването на средствата, за да стане Европейския съюз по-конкурентоспособен. Обаче това, пред което не мога да отстъпя, е пред демагогски приказки срещу Европейския съюз от страна на евроф... еврофоби. Те нападат европейските чиновници, те нападат самата идея за Европейски съюз. Затова продължавам да мисля, че компромис е способен. На настоящия етап ние трябва да подкрепим председателя на Европейския съвет в изключително трудното търсене на компромис, като едновременно с това изискваме всички правителства да проведат сериозна дискусия и искам да помоля всички политически сили, които са представени в парламента, за да изяснят не само в Брюксел и в Страсбург, но и в нашите столици, защо днес повече от когато и да било ни е необходим бюджет за растеж в Европейския съюз, защото европейския гражданин няма да разбере как в условия на криза, която е най-сериозна от началото на европейската интеграция, как да се съкратят възможностите за инвестиции в економически растеж. Ние искаме той да бъде устойчив, социален и да приобщава цялата наша Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви,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 Първо искам да благодаря на тези, които видяха и са забелязали, че съм защитавал бюджета, който въпреки, че като сума ще бъде по-малък от предложението на комисията, е бюджет, който винаги съдържа в себе си някаква философия и някаква стратегия. Бюджетът ще бъде на по-низко ниво от предложението на комисията. Дори около масата нямаше никакви спорове около това но има хора, които искат да се отиде още по-далеч. Това е друга тема. Но по предложението за самия размер, мисля, че е, никой не иска да слезе още по-надолу от съкръщенията, които ОВИ ми се наложи да предложа. Така че благодаря на тези, които все пак виждат, че в предложения от мен бюджет има и бюджет и философия ще продължа да търся решение, при което се търси баланс между солидност и солидарност. Защото е, Европейски съюз се базира на солидарността. Без солидарно, солидарност няма съюз. И някои от фондовете го показват съвсем ясно. Всичко, което засяга еднородността на обществото, това е солидарност, но това не е просто бюджетен трансфер. Трансфер е, когато няма нищо в замяна, докато тук има нещо в замяна. В повечето от случаите това е инвестиция. Така че е, в солидарността трябва да се прави разграничение между чистия трансфер, което не се отнася за настоящия бюджет, и помощта, помощта, които изостават в своето економическо и социално развитие и които инвестират, за да наваксат това закъснение. Така че мисля, че е, този инструмент на солидарност трябва да остане на едно ниво, което можем да защитим трябва да се търси друг баланс. Баланс между така наречения в момента бюджет на консолидация и економически растеж. Трябва да сме последователни. Не може през юни да подписваме договор за економически растеж и едва след няколко месеца да гласуваме бюджет, който цели обратното. Заради това запазих тази стратегия и тази философия. Имам предвид стратегията 2020 която обсъдихме на първия Европейски съвет, който аз организирах през февруари 2010 година. Така че аз ще продължавам да настоявам за този баланс. Естествено, че ще очаквам съгласието на 27-те държави членки и на Европейския парламент. Аз не пропуснах да го посоча още в стъпителните си думи. Ще ги защитавам на дискусите на Европейския съвет. Но искам да ви кажа, че аз единствен защитавам този баланс. Край мен е председателя на комисията, но той не поема отговорността за последния резултат. Така че, съдейки по това, което чувам и това, което чета, аз единствен защитавам този баланс в бюджета. И съм съгласна с това, което се каза току-що и това е беше много точна забележка. Аз направих тази забележка още когато господин Ферховщат беше министър-председател и когато говореше за резултатите от европейски бюджет пред Белгийския парламент. Ние говорим за бюджет, който се върти около 1% до БВП и е, дискутираме на живот и смърт за 0,1 или 0,2% от БВП. Е, трябва ми малко повече, за да се възбудя. Малко повече ми трябва. Така че всичко трябва да се превърне, да се, така да се отрази в по-относителни термини, е, но трябва да се търси решение. От друга страна, трябва да не се представят нещата карикатурно не е имало стълкновение между нетните донори и онези, които получават. Онези, които получават средства по е, европейските фондове. Е, net recipients и net contributors. Аз казах още встъпителните си думи, че не е имало противопоставяне. Нещата не трябва да се представят като карикатура между богати и бедни. Изобщо нещата не стояха така. Не трябва и дискусията да се е, свежда е, до 27, които защитават национални интереси и един-двама, е, които не винаги бяха в залата, които защитават европейски интереси. Нещата са далеч по-сложни. Естествено, че когато си министр-председател или президент на дадена страна, трябва да защитаваш национални интереси. Не е забранено да имаш интереси. Стига обаче да се вписваш в някакъв глобален проект. И мисля, че това е ролята на председателя на съвета, с помощта на председателя на комисията, да напомня на онези, които са склонни да забравят, че има европейски интерес. Но не всички са забравили. Не всички са забравили, но наш дълг е да напомним. Искам да ви кажа, че около масата няма 27 егоиста. Е, около масата и по залите и по коридорите има щедри, щедри е, хора. Искам да ви кажа, че е, истината е много по-сложна. И така, скъпи колеги, някои от вас ме притиснаха до стената, за да се извеся до нивото на отците основатели на Европейския съюз. Сега, говорим за европейски бюджет от 2014 до 2020 година в е, е, това предложение да се съхрани стратегията и философията в предложението на комисията. Някои непрекъснато е, са ме обвинявали, че аз съм под бутуша на 27 страни. Трябва да ви кажа, че не е така. Но въпреки всичко, аз е, ще търся решение и ще направя всичко, което мога, за да постигна балансирано решение. Естествено, че това ще бъде компромис. Компромис, е, който в момента търсим, но се надявам накрая този компромис е, да бъде допустим, по който, разбира се, ние ще искаме вашето съгласие. В противен случай, е, цялото усилие, което сме положили, ще се окаже на празно. Благодаря ви. Грация, президент Van Rompuy. Ora la parola all'onorevole Martin. Благодаря господин Ван Ромпой. Сега давам думата на господин Мартин за една минута. Благодаря. Господин председателю, Това, което мога да направя сега е да повторя още веднъж това, което казах. Защо? Защо толкова много граждани имат доверие в нас? Това, което се предложи е, от Европейската централна банка, бе предложено. Защо? Господин Барозо, вие е, бяхте засегнат от това изглежда от това, което чухме. Но а, защо по-точно? Изтеглените заемилите трябва да се върнат. Това са неща, които са в ръцете на Европейския парламент, парламент и там а, трябва да бъдат. Въпросите, които зададохме във връзка с договора, а, не намериха своя отговор. А, един демократичен парламент и борбата с несправедливите финансови пазари могат да решат проблема, пред който сме изправени. Госпожа Цимер, господин Варомбой, казахте, че ще се стигне до компромис, който ние да можем да подкрепим. Искам да посоча, че ако се стигне до компромис, той няма да бъде положителен. Той ще бъде такъв, че да се влуши допълнително положението на Европейския съюз в бъдеще. Това е нещо, което ние не можем да подкрепим. Такава една позиция е неприемлива. Така че е, ние настояваме да направите нещо, да излезете с предложение, което да е приемливо за, приемливо за нас. Насърчавам и е, господин Барозо да стори същото. Ние имаме а, своите отговорности и тук, и а, в своите страни, страните от които сме. Така че да спрем да водим дискурс, който да противопоставя гражданите, защото не го разбират да не хвърляме някакви послания през прозореца. Това трябва да го спрем. Госпожа Андресен. Благодаря. Връщам се към господин Барозо. Той се тревожеше за какво става извън заседателните зали. Но винаги, когато а, нещо не ви е, харесва, вие, е, вие ни наричате популисти. Еди по един или по друг начин а, нещата могат да се постигат, така както без това да ви харесва. Сега, а, аудиторите от Сметната палатка, а, палата а, представят факти а, хората от Великобритания виждат ясно, че а, е, средствата не са насочени на там, където трябва да стигат. Затова не искат да дават повече пари. Ние, комисията, парламента, позволихме тия средства да стигат до там, където не трябва. Ето за това хората вече не искат да а, предоставят средства, които да се изразходват по такъв начин. Искам да ви кажа, че собствените приходоисточници няма да подобрят проблема, а ще го задълбочат защото няма да има и преговори, няма да има и контрол тогава. Още по-зле ще бъде. Благодаря. Благодаря. Господин Зарадил има думата сега. Благодаря на двамата председатели, благодаря на господин Барозо за това, че говори за борбата с корупцията. Тя е изключително важна. Казахте, че разговорите добиват идеологически оттенък. Аз съм съгласен. И то в голяма степен. Това е така. Същото става и в парламента. И всъщност процесът е двупосочен. Някои говорят за европейския персонал, други говорят за съвсем различни неща, като федерация, сравняване на нашия бюджет с бюджета на САЩ. Това са крайности, трябва да ги избягваме. Оценявам високо вашия трес в тон, господин Ван Ромпой. Надявам се, че ще имаме положителен завършек в крайна сметка и се надявам, че Европейския парламент ще бъде достатъчно зрял, за да не отхвърли споразумението в крайна сметка. Благодаря, давам думата на господин Ком Бендит. Господин председател, когато имаме противоположни позиции, това не значи, че е, идеологически е, позиции. тази Европа, за която вие говорите, тя на мен не ми харесва. Правете си каквото си искате, моля ви се, не ни досаждайте. На второ място, аз разбрах две неща. Първо, има различни червени линии. За нас, например, е бюджета на комисията. вътре има структури структурата, ако не сме гъвкави. Годишно или е, многогодишно, те казват не. Ако не се преразглежда след две години и половина бюджета, те казват не. Това са червени линии на парламента. Те те и ние, това ви е мнозинство. Няма да имате три пети. Така че си го знаете. Кажете на правителствата. Много е простичко. Ако не се постигне това, това и това, парламентът ще каже не. И слагаме край на играта. Кажете нещата просто и ясно. Благодаря, господин Ферховстат. Господин председател, за да се намери споразумение, понякога трябва да се говори за неща, е, които не са в настоящия проект или да се говори за неща, които са в проекта. Това е политиката, това е изкуството на политиката да се добавят факти. И мисля, че има три такива факта. Те са необходими, за да се постигне споразумение, особено с парламента. Клаузата за ревизия, господин Ламасура е напълно прав, трябва да има клауза за преразглеждане на бюджета. Тя беше в първоначалния проект, а после беше заменена нещо, което е ограничено само до кохезионните фондове. Това е първото. Второто. Е, е, собствени природоисточници. Е, те да бъдат събирани от държавите членки и после прехвърлени в Европейския съюз. Не така. Тъкмо обратното. Европейския съюз е, трябва да прави, е, да въведе таксата върху финансови транзакции и после да ги прехвърля към държавите членки. И на трето място гъвкавостта. Гъвкавостта е точно толкова важна, колкото сумите, поне за парламента. Все още я няма в проекта. Говорим за гъвкавост между главите на бюджета и от година в година. Така че гъвкавост, реални приходоисточници, е, като се даде право на Европейския съюз да ги събира. И на трето място, е, според мен, е, това, което вече казах, тогава ще има споразумение по многодишната финансова рамка. Господин Калфин, три минути и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми председатели, оценявам високо Вашите визита тук в парламента. Ние трябва да работим за постигането на най-съща цел. И ясно трябва да заявим, че ако искаме начинанието да е успешно, трябва да се отчете позицията на парламента. До сега работихме в отлично сътрудничество. За съжаление, последната ви версия на бюджета не отразява голяма част от приоритетите на парламента има сериозно намаление, дори в рамките на тези 2%, които вие споменахте спрямо 2006 година. 2013 година ще има реално намаление. Освен това, в крайна сметка ще има цикличен характер. На второ място казахте, че ще има увеличение във връзка с научната дейност. Всъщност, това не е така, защото нашите конкуренти се развиват много по-бързо, инвестират много повече в научна дейност и иновации. това означава, че разликата пропаста между Европа и останалия свят ще нарасне до 2020 година. Тоест това не ни удовлетворява. На трето място има държави членки, които искат да видят един по-балансиран, по-прозрачен бюджет. В същото време обаче те са готови да приемат всичко, стига бюджета да е по-малък. Не ги интересува прозрачността или структурата. Всички трябва да направят компромис. Само, че компромиса като че ли отива към някои държави членки, които не са готови да направят никакъв компромис, никаква отстъпка. Постоянно се говори за намаление, за урязване и нищо повече. Имаме и клаузата за преразглеждане, но комисията никога не е започвала такава дейност по преразглеждане. И накрая по отношение на баланса. Откъде ще дойде равновесието, всъщност? Знаете какви са нашите приоритети. Те ще направят бюджета по-прозрачен, по-ефикасен и по-пригоден спрямо нуждите на Европа. Когато се срещнахме с шефовете на вашите кабинети, казахте, че или те казаха по-скаро, че това е мястото за приземяване. Всъщност мястото за приземяване по отношение на бюджета трябва да се комбинира с е, червената линия, тъй като ние не можем да преминем определени места, определени линии. Господин Бьоге, последен. Уважаеми господин председател, напълно съм съгласен с това, което каза господин Калфин. И ние искаме да се постигнат резултати по време на преговорите, но не на всяка цена. Изпълнени са няколко първоначални а, е, пилотни проекта, някои проекта на преговори и на разговори. Те бяха много градивни и положителни, но трябва да а, е, преминем нататъка. Естествено, че всяка една от институциите има интерес да се направи всичко възможно, за да се приеме многогодишната финансова рамка. Само, че всеки има своите интереси, така че е, трябва да видим как да работим съвместно през едните няколко седмици, защото ако не стигнем до съгласие, ще възникне криза. Това вече е ставало не веднъж, два пъти в миналото. Само, че всеки се взира в различни цифри. Ако не се приемат условията на парламента, ако не, се, не им се отдаде е, нужното значение, последиците ще са много сериозни и съвета трябва да си даде сметка за това. Цената на липсата на съгласие ще бъде много висока. Това е политическа цена, за Съюза, за държавите членки, особено някои, които са обособени като проблемни случаи. Естествено, че целим не просто едно съгласие, Нещо повече, съветът трябва да обособи отрицателните приоритети, онези, които не трябва да се финансират. Те трябва, трябва да се а, махнат от списъка за финансиране. Също искаме анализ на това какво е направил съвета през последните 10 години по този въпрос, как са управлявани средствата. Това са въпросите ни е, към съвета. Нещо повече. искаме пакета, финансовия пакет е, е, да остане такъв, какъвто е, ние пожелахме той да бъде. Трябва ни един обединен бюджет с клауза за преразглеждане, а без лесни начини за изтичане на средства навън. Искам обаче да има истинска, реална клауза за преразглеждане, както бяхме предложили. И също бихме искали много сериозно да се вземат предвид въпроса за собствените средства, собствените приходоисточници. Естествено, трябва и много ясно да се опише съдържанието на многогодишната финансова рамка. На базата на а, заключенията на кипърското председателство, какво можем да кажем? Съветът а, има много а, важна роля. Той приема бюджета, а това обаче става с съгласието на Европейския парламент. И много ви моля да се придържате към тази формулировка в договора. След получаване на съгласието на парламента чрез гласуване с мнозинство положителни гласове. А, така че а, много е важно а, сега да разберем приоритетите си, да разберете нашите приоритети на парламента, да ги отразите и да излезете с едно предложение за многогодишна финансова рамка, което а, а, включва и тях и с едно споразумение междуинституционно, за да можем и ние да го приемем. Защото ако ние не се съгласим, ще загубим още повече ценно време. Много е важно всеки да си даде сметка какви са му отговорностите. И е, госпожа председател, господин председател на комисията, вие трябва също да ползвате това, което ви дава договора. Трябва да си ползвате правото на инициатива. По 324 член можете да предприемате действие в подобни положения има решения, които можете да предприемете. Та така, ние сме склонни на съгласие, но не на всяка цена. Искаме а, а, да постигнем квалифицирано множество на пленарно заседание, за да дадем съгласие на това, което вие ни предлагате. Моля, не изпускайте е, поглед, от поглед тази е, процедура. И така, с този призив да се зачита договора, ще закрия заседанието. Благодаря на председателите Ван Ромпо и господин Барозо. Благодаря на всички ви за участието и ви желая приятна вечер.